Остава ни още една точка в дневния ред за днешното заседание. И това е докладът за Иран. Подходът на Европейския съюз към Иран. И така, предлагам да започнем по тази точка. Докладчик е господин Белдер. Той е тук. И така, без да губим повече време, бих искал да ви дам думата, господин Белдер, за да представите доклада. Благодаря. Аз може би да изчакам, докато колегите отихнат. Тогава е по-приятно да се говори. Благодаря ви. Hartelijk dank, eh, meneer voorzitter. Eh, collega's. Още веднъж благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, темата е Иран. Е много интересна за Европейския парламент. Е, имахме резолюция през февруари, която бе приета в, на заседание в, в Страсбург. Тази резолюция може да бъде една добра основа за нашата работа в комисията по външна политика, особено що се отнася до отношенията между Европейския съюз и Иран. От друга страна, политическата ситуация през последните 6 месеца много се промени. ОНЕ има нови инициативи, и се измерва прогреса по отношение на атомната програма в Иран. Не става дума за промяна на политиката спрямо Иран, а за задълбочаване на политиката. Бих предложил в резолюцията да предложим още няколко глави. По-добър анализ на ситуацията в страната, ситуацията на опозицията, репресивния режим срещу спрямо собственото население, липса на процеса на демократизация и вътрешната стабилност. Всички тези теми би трябвало да бъдат обхванати от резолюцията. Освен това, трябва да се вземе предвид и положението на чове... с човешките права. Третирането на затворници, на демонстранти в Иран. Имаше инициативи на отделни колеги по отношение на свободата на медиите, на печатните медии и телек... е, дигиталните медии. Мисля, че също е важна темата за религиозната свобода в Иран. Освен това, въпросът за външните отношения на Иран е много важен. Имам предвид в отношенията с Турция, Ирак, Южна Арабия и страните от Голфа. Естествено става дума и за отношенията на Иран с Русия, Штатите и Европейския съюз. Винаги е, от време на време се чуват е, съобщения за антисемитски пароли в Иран и това не е добре. На последно място искам да се спра за санкциите по отношение на атомната политика на Иран. Тук има много и различни мнения. Е, тази тема също трябва да бъде осветлена в доклада. Въпреки протести от международната общност, Иран продължава със своята атомна програма. Ние трябва да си помислим каква ще е нашата позиция и е, какво да кажем на върховния представител. Уважаеми колеги, аз бих искал да работя заедно с вас интензивно по този доклад. Този доклад е изключително важен и много колеги е, следват ситуацията в Иран много активно. Естествено, трябва да вземем предвид и дейността на отделните европейски институции и е, е хубаво да излезем с една задълбочена и единна позиция пред тези институции. Благодаря. Благодаря ви много. Госпожа Копа има думата. Благодаря ви, господин председателю. Искам да благодаря на първо място на докладчика. Това е първоначален обмен на мнения. Ще трябва да изчакаме, за да видим самия текст, преди да излезем с конкретни идеи и предложения. Иран буди сериозно безпокойство не само в Европейския съюз, но и сред международната общност като цяло, тъй като продължава да е потенциална заплаха. Последното решение е на ООН за налагането на допълнителни санкции показва, че международната общност няма да приеме ядрените планове на Техеран, но трябва да видим дали тези нови санкции ще имат ефект. Знаем от миналото, че политиката на санкции срещу Иран не доведе до никакви резултати. И трябва да помислим по какъв начин да защитим обикновените иранци от санкциите? Дали не можем да помислим за по-интелигентни санкции, които са насочени само към онези, които са отговорни за сегашното положение? Струва се и да се види картината като цяло. Трябва да говорим за ядрения проблем в, е, в Близкия изток като цяло Израел не е подписал договор за неразпространение на ядреното оръжие. Счита се, че страната може би разполага с ядрено оръжие. Полагани са усилия да се направи нещо по този въпрос през май 2010 на последната среща на конференцията за неразпространение на ядреното оръжие. В заключенията се говори за практически стъпки и се настоява пред генералния секретар на ООН, както и пред всички заинтересовани страни, да организират регионална конференция през 2012 година, за да се насърчи освобождаването на Близкия изток от оръжие за масово унищожение от ядрено оръжие. Друг въпрос, който беше засегнат от въпроса, който е особено сериозен, се отнася до човешките права. Считам, че ситуацията с човешките права в Иран е драматична. И се питам до каква степен Европейският съюз може да намери възможности за подкрепа на гражданското общество. Имам предвид да, да се подкрепи гражданското общество, което е подложено на ударите на правителството. Така ще се създаде климат на промяна от долу нагоре. И считам, че това би било един добър начин да се насърчи спазването на правата на човека в Иран. Госпожа Лохмилер, която е също председател на комисията, има думата. Да. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Аз мога само да подкрепя доклада в неговата основна структура, но бих предложила следното. В точка трета външни отношения и отношения на Иран с региона, в заплахите и шансовете за тези отношения, бих предложила да се темата да се третира с повишено внимание. През миналата година се занимавахме, не се занимавахме интензивно с тази тема и е, само я засегнахме кратко в резолюциите за човешките права и атомните оръжия. те трябва да помислим на различни равнища как може да изглежда една политика спрямо Иран, като вземем предвид и целият контекст на сигурността в региона. Ситуацията в Ирак, в Афганистан. И както е записано в нашата резолюция, да помислим как да постигнем а, целта този регион, Близки изток, да стане свободен от атомни оръжия. Трябват много усилия. Тук може да помислим и да дискутираме за това как а, може да се прилага европейската политика по отношение на Иран. Може би е хубаво да имаме е, е, европейско представителство, европейска делегация на място. Преждеговорившите говориха за политиката на санкции. Смятам, че е важно да се оцени до каква степен санкциите са разумни. Те целят, те са насочени към определени групи в елита на Иран, но трябва да се види дали някои части от тези санкции нямат негативен ефект върху населението в Иран. Това би било допринесло за цялостния политически дебат. По отношение на, на човешките права, вие казахте, че човешките права ще бъдат третирани в доклада така, както са осветлени в резолюцията. Искам обаче да ви предложа да се насочите повече върху женското движение и антидискриминационната политика а, спрямо жените. Благодаря. Господин Прайда.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 да кажа какво е мнението ни. Най-напред искам да благодаря на докладчика за представенето на темата. Бих искал също да подчертая, че отношенията между Европейския съюз и Иран са много сложни, тъй като става дума за режим, който от 20 години не спазва ангажиментите, свързани с договор за неразпространение на ядрено оръжие, тъй като има тайна ядрена програма. Ситуацията с правата на човека също се влуши и това става непрекъснато. Основните свободи, гражданските свободи не се спазват в Иран. Затова имам няколко въпроса. На първо място по ядрения въпрос за НЕП, въпроса за ядрената програма е от особена важност. Европейският подход към иранският а, въпрос е свързан с тази тема. Ние искаме Иран да спазва международните си ангажименти, да преустанови всички дейности. Виждаме обаче, че Иран а, показва пренебрежение към международната общност по този въпрос. И ако нещата не се развият добре, Иран трябва да бъде подложен на международни санкции. Новата резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ, както и допълнителните санкции на Европейския по наше мнение и считам, че е необходимо да се окаже известен натиск, тъй като Иран често е демонстрирал, че може ефикасно да заобикаля санкциите. От друга страна, за да имаме последователност в похода ни спрямо Иран, трябва да да удължим резолюцията от 22 октомври, която се отнася до спазването на демокрацията. И в този контекст има, има една общност в Иран, Барай, които продължават да са репресирани и е добре Иран да подобри отношението си към тази общност. Има също и друга културна общност, иранци, които са в чужбина и които са подложени на преследване от страна на иранския режим и са сплашвани от него. За НП е важно да се разгледат тези проблеми Иран непрекъснато се намесва в работата на съседните държави, като Ирак подкрепя терористични организации и има дестабилизиращ ефект върху целия регион. Това беше накратко от моя страна. Това бяха въпросите, които искам да поставя на вашето внимание. Благодаря, госпожа Нис. Благодаря, господин председател. Мисля, че е разумно да се подкрепи подхода на докладчика относно структурата на доклада му. Всички основни въпроси, които следва да се поставят, са обхванати, по мое мнение. Ядреното явление в частност. Групата на социалистите подкрепя двустранен подход да се подкрепят санкциите, с най-голяма строгост, да се настояват тези санкции да се спазват строго, като същевременно да се протегне ръка на Иран за евентуални преговори за решаване на ядрения въпрос. Относно човешките права, разбира се, в доклада трябва да посочим състоянието на човешките права и в частност за свободен достъп без никаква дистанция дискриминация на хората до различни видове информация, както и за гарантиране на плурализма и на правата на опозицията. Ние искаме да се фокусираме върху конкретни религиозни или политически групи. Трябва да имаме един открит подход, който да отразява пролистичният характер, на един мирен демократичен подход и това трябва да се подчертая в доклада. На следващо място, ролята на Иран в региона. Трябва да се гледа на Иран като на регионална сила с огромна стратегическа мощ, със значително влияние не знае обаче дали трябва да се фокусираме върху въпроса за Израел и антисемитските позиции на Иран или да отидем над а, а, този въпрос и да разглеждаме общо а, позицията на Иран в региона и отношенията му с останалите арабски държави, с страни, които са социологически мусулмански, като Турция, но политически са светски държави и да не засягаме този антисемитски елемент е, в отношенията с Израел, да се фокусираме върху по-широк географски регион. Благодаря. Следващият е, оратор е госпожа Шарт. Благодаря, господин председател. Много неща се казаха, но аз искам да се спра главно на сан- санкциите. Е, срещу Иран. И за това дали не може да повлияем върху ситуацията на човешките права. Това е наше задължение, не само защото ни уважаваме човешките права в Европейския съюз, а и защото по принцип това е много важен въпрос и това винаги трябва да има е, приоритет в бъдещи преговори. И то не само когато става дума за санкции. Иран има интерес към търговията и може би трябва да си помислим, е, когато става дума за експорт и импорт, да говорим и за тези неща. Изключително консервативните и алчните за власт кръгове, като противниците на революцията, е, има все повече, все по-голямо влияние при тези въпроси, но трябва да вземем предвид и резолюцията на ОНЕ и да помислим как е, да как могат да изглеждат новите санкции. Преди Европейския съюз Е, имаше становище по това в тази област, но когато става дума за износ на технологии, трябва да се засегнат и въпросите за шпионажа, за задържането, арестуването на хората. Важно е хората да имат контакт с останалия свят. И в този смисъл новите медии могат да бъдат нов шанс за отварянето на страната. В Европейския съюз вече има определени инициативи в това отношение. И накрая, когато кажем, ние не може да поемаме отговорност. Все пак трябва да знаем кога може да бъдат приети определени резолюции и да си сътрудничим с определени страни, като Турция, например. Турция има голямо влияние върху Иран. Трябва да помислим и каква е нашата отговорност, отговорността на Европейския съюз. Искам да кажа, Следното, чешкото председателство разработи една програма за градове, обежища, шелтерсите, които да могат да подслоняват, да защитават активисти в Иран. Тоест, активисти, които да могат да получат защита някъде в Европа. Политическата опозиция в страната трябва да бъде оценена по-добре. Трябва да се запитаме дали ни можем да не, разпо... дали не разполагаме с повече възможности тук да сме по-активни. Това са важни за нашата политическа група въпроси и ще се радвам, ако имаме конструктивна работа с колеги от друга, другите политически групи. Благодаря, госпожа Люсенг. Аз мисля, че трябва да се насочим към въпроса за човешките права. Ако искаме да демократизираме Иран, трябва да видим и възможностите за намаляване на напрежението в международния контекст. Това ще повлияе добре ситуацията вътре в страната. До сегашната политика на конфронтация и изолация на Запада по отношение на Иран не доведе до никъде. Продължението на тази политика не е продуктивно и всъщност е против интересите на всички, наистина на всички. Въпросът е какви възможности съществуват от двете страни да се провеждат а, и да се провежда една реалистична политика за, постег... за постигане на, на реалистични цели. 72% от самите иранци са против развитието на а, атомни технологии. Тази перспектива, според мен, трябва да бъде всета предвид. Стремежа към атомните оръжия винаги е вървяла ръка за ръка с възприемането или страха от определена заплаха. Тук трябва да е, тук е, САЩ трябва да даде гаранции, че няма да напада, нападне Иран. И трябва да видим ролята на Европейския съюз при даването на тези гаранции. Говори се за сценария на заплаха при Иран. Мисля, че именно тук има различни оценки на този сценарий. Тук няма нищо общо дясната или лявата политика. Става дума за оценка на ЦРУ. Каква е степента на тази заплаха? Защото директора на американските тайни служби каза, че ние смятаме, че Иран се държи отворена вратичка и не знаем на къде ще тръгне страната. Все още смятаме, че анализа на разходите и ползите ще покаже на къде ще се развие Иран. Все още не знаем тенденциите. А Бил Клинтън, цитиран от Йосеф Най, казва, че Иран може да тръгне по пътя на Япония. Японците имат е, технологиите, те могат да построят атомна бомба, но те са се решили да не използват тези възможности. Мисля, че тези възможности трябва да залегнат в нашата нова стратегия за Иран. Благодаря. Thank you, Mr. Madlen. Господин Мадлен, има думата. Благодаря, господин председател. Да, много хубави думи. Всички сме съгласни за това колко хубаво би било всички да живеят в мир в Иран. Но това е просто един варварски, терористичен, ислямистски режим. Хора се бесят заради политическите им обещения. И ужасно е, че този терористичен режим му се позволява да продължи да съществува. Бяха казани доста критични думи, които аз подкрепям, но трябва да видим какви са реалните възможности, да видим ролята на съюзниците. Турция има доста странно поведение, когато става дума за Иран. Турция подкопава нашите опити да изолираме Иран. И това не е толкова добре, когато искаме да преговаряме с Турция, а нейното поведение е доста неприемливо. Ердоган не трябва да помага на Ахмадинеджад, е, на Иран като цяло, да се здобива с допълнително количество уран – те трябва да се опитат да изолират е, иранския режим. Нашия търговски партньор Китай също Можем да запитаме защо винаги отхвърля идеите за санкции. Ние имаме доста търговски връзки с Китай и ми се струва, че трябва да направим така, че този варварски режим да може ефективно да бъде изолиран. Ролята на медиите беше също спомената. В Европа има ирански бежанци, които искат да поддържат контакт със своите приятели и семейството и трябва да ги подкрепим. Баронеса Ашта нейната политика. Мисля, че това, което е направила, е доста жалко. Тя всъщност нищо особено не е свършила. И това, което прави, е доста безполезно. Израел, за щастие, ще бъде ясно, ще получи ясна позиция в този доклад. Трябва много силно да се заклейми позицията на Иран спрямо Израел. Ако Джад не се вслуча в предупрежденията, може би ще се наложи в крайна сметка да се атакуват ядрени инсталации в Иран. Не бива да се допусне в никакъв случай Иран да се здобие с ядрено оръжие, което може да използва срещу Израел или срещу Европа. Пълна изолация на режима да се арестува по-скоро Ахмадинаджад, отколкото да се разговаря с него. И бих искала да помоля докладчика да следва тази линия. Благодаря. Госпожа Гомеш има думата. Много режими има по света, е, които не ни допадат. Е, много хора не ни допадат, но някак си трябва да живеем с тях е, и да намерим някакъв начин да предотвратим най-опасните последици, най-ужасяващите последици от това съвместно съществуване. Аз, е, разбира се, не се застъпвам за някакъв превентивен удар срещу Иран. Според мен това не би дало очаквания резултат, е, не би било разумно и последиците биха засегнали целия свят, разбира се, и региона, и на първо място Израел. Аз всъщност смятам, че в това отношение Съединените щати имат да играят решаваща роля, както и ние, но, но най-вече САЩ. И САЩ всъщност възпират онези, които се стремят към изпреварващ удар. Знаем, че в Израел има мнозина, които настояват за това. Значи альтернатива на някакъв ангажимент по отношение на Иран няма. Но също време ние трябва да изискваме от Иран, да изискваме от Иран да не допринася до разпространението на ядрените оръжия. И това трябва да бъде отношението на, на Иран. Дори да смятаме, че Иран няма намерение да развива ядерни оръжия, въпреки че аз не смятам така. Ако беше така, Иран нямаше да има какво да крие от магате. И все пак, дори да сме убедени – че Иран няма е, намерение да разработва ядрено оръжие, трябва да подчертаваме, че Иран така или иначе участва е, в разпространението на, на ядрените оръжия. Е, понеже, независимо от това под каква форма ще се развива ядрената е, наука в Иран, е, това би стимулирало останалите страни в региона да се здобият и те с е, е, ядрени способности. И това е огромна опасност за цялото човечество. Независимо от това дали ще се вслушаме в аргументите на Иран по силата на сегашното си поведение, каквото и да е то, Иран се, се държи всъщност безотговорно и поставя под заплаха сигурността не само на региона, а и на цялото човечество. Аз също смятам, че позицията на Европейския съюз по този въпрос трябва да бъде много последователна. Смятам, че международната общност често не е успявала е, в диалога, постъпките си пред Иран поради непоследователност. Всички помним на времето, по времето на президента Буш, Съединените щати отказваха да седнат да преговарят с Иран. Сега нещата са други е, при администрацията на Обама, други са и посланията, които тя отправя към Иран. И ние трябва да бъдем последователни по отношение на санкциите, на тяхното прилагане, санкции приети миналия месец юни от съвета за сигурност. И в това отношение, нека подчертая, че санкциите не изключват диалога с Иран. Този диалог обаче трябва да бъде много внимателно разработен. И е, до някъде съм притеснена от това, че външният министр на Иран обикаля е, отделни столици в Европа, опитвайки се да е, води някакви разговори. Е, според мен е, това няма никаква полза, а само по, по потронва ефекта на международната изолация. Освен това смятам, че е съществено значение за Европейския съюз, поради което и докладът ще бъде много важен, но съществено значение е Европейския съюз да не създава впечатление о когото и да било, иранския режим и онези в Иран, които се противопоставят на, на този режим, борейки се за свобода, демокрация, основни права и свободи. Впечатлението, че Европейския съюз е готов да продаде или предаде борците за демокрация и правата на човека в Иран в името на някакво споразумение, някаква сделка по ядрения въпрос. Двете неща са изключително важни и не са взаимозаменими. Едното не може да бъде жертвано в името на другото и Европейският съюз трябва да, да поддържа високи изисквания в отношенията си с Иран по тези въпроси, разбира се, съгласувано с Съединените щати. Ние сме се срещали с много правозащитници от Иран. Те наскоро бяха и тук, бяха на среща организирана от нашата политическа група. И е важно да се вслушваме в тези е, гласове, да е, проучваме възможностите поне за достъп до е, средства за осведомяване за иранския народ. Добре е известно, че всяка диктатура е, се стреми да възпрепятства свободния поток на информацията. И... Но тук говорим за едно високо развито, високо образовано общество в Иран, за обществено мнение, е, което има висока степен на достъп до новите информационни технологии, но в същото време, разбира се, е, и страда от, от всички контрамерки, които взема режима, заглушавайки предавания, спирайки сайтове в интернет и така нататък. И ние трябва, Европейският съюз трябва да излезе с някакви инициативи да подкрепя гражданското общество в Иран – е, е, Със средства, които по някакъв начин е, преодоляват мерките на режима да възпрепятства свободното движение на информацията. Благодаря ви. Благодаря господин Белдър за обобщение. Благодаря, господин председател. Аз много внимателно слушах колегите, ще си помисля върху предложенията и по време на лятната почивка ще формулирам някои неща по-ясно. През септември ще ви покажа новата версия на доклада. Четирите области, които засегнах, регионалната политика, човешките права и атомна, атомния въпрос, е, тези теми бяха споменавани непрекъснато и това са наистина основните области, е, по които трябва да внимаваме каква ще е нашата позиция като Комисия по външните работи и като Европейски парламент. За съвета също е важно е, какви, какви ще, каква ще е нашата позиция. Имаше определени мнение от испански колега, който каза, че не бива да се концентрираме върху определени религиозни движения. Сега въпросът е какви са вътрешните или външните опоненти. опосредстват или пречат на добрите отношения с Европейския съюз. Това може да са вътрешни или външни опоненти. И аз казах, че искам да взема предвид религиозните малцинства. Госпожа Гомеш, говорихте за, евро... за свободата на словото. Това е също много важен въпрос. Е, накратко казано, господин председател, аз чух някои много интересни и важни предложения и, уважаеми колеги, вие може да сте сигурни, че аз ще взема предвид вашите изказвания. Ще съм много ясен, много точен, ще направя една, я, едно ясно описание на ситуацията. Смятам, че политиката на санкции трябва да бъде описана също много ясно, каква е била тя до момента, каква трябва да бъде в бъдеще. И доколкото зная, съвета на 26 юли ще трябва да вземе решение дали ще се наложат нови санкции или не. Дали санкции на ОНЕ ще заместят, ще заместят европейските санкции. Това ще трябва да е решението на съвета и това също ще го взема предвид в своя доклад. Благодаря ви. Ценя ангажимента на парламента за Иран. И при последващата фаза на дебатите ще чуете повече неща от мен. Обещавам да работя през лятото по доклада. И пожелавам ви хубава вакансия, защото всички заслужаваме. Благодаря. Благодаря. Е, е, нещо, което пропуснах е, да кажа е да посоча, че Времевия регламент за този дебат бе 20 минути на оратор. Ако не сте се възползвали от правото си, да сте се възползвали. А сега ми остава да ви пожелая е, приятна почивка, да благодаря на преводачите, да поздравя е, и испанците, и холандците за прекрасния спектакъл, е, който ни предложиха. Вие защото победихте, вие пък другите защото допринесахте за красотата на матча.